договори се считат за одобрени. Колегата Киенге иска да каже нещо. Колеги Морайс. Колегата Мораес. Um, Господин председателю, искам да подигна въпроса, свързан за колегиалното поведение и взаимното уважение. Това е текст залегнал в разпоръбите на Европейския съюз. Господин Раке Кинемике по време на предишния дебат използва език, който е неприемлив за Европейския парламент. Той направи анти... Ем, екстремистски изказвания. Това е начинът по който, е, това не е начинът по който трябва да започне настоящия законодателен период. Призовавам е, парламентарните служби да предприемат съответните мерки, така че Сасил Кенген е, да ам, бъде да, да се потърси отговорност на този депутат за думите, които е казал. Благодаря ви. Колегата Киенге. Благодаря ви. Тази сутрин имаше изказване господин Коуен и ам, съдържанието беше много сериозно. Думите му ам, не бяха достойни и не бяха достойни за Европейския парламент и за духа на Европейския съюз. Бяха нарушени разпоредбите на правило 11. А, неговите думи обидиха всички тук, защото той засегна ценностите, върху които е изграден Европейския съюз той засегна достоинството на всички нас. Това поведение трябва да бъде санкционирано. Думите, които бяха казани, бяха доста тежки и а, Европейския парламент трябва да се бори върху всяка форма на расизъм и дискриминация. Благодаря. Господин председателят е информиран за случая. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изказване на съвета и на комисията за безпредседентно високото ниво на непогасените плащания. Нямам, за съжаление, други въпроси които са включени в дневния ред. А, имате въпрос. Добре, благодаря, господин председателю. А, нямам какво да добавя към а, двете изказвания преди това. Аз ги разбирам и ги споделям но не е достатъчно да се каже, че вие сте информиран, ами добре е да покажете каква е реакцията а, и ам, какво се предвижда с това нещо, което трябва да се знае в Европейския парламент. Господин колега, знаете как, каква е процедурата, не сте нов тук в Европейския парламент, председателят е информиран, той а, трябва да извади съответните изводи и ако е необходимо да наложи санкции. Това е